и Всичко е в наши ръце. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателят. А, изчерпахме тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12.30. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е доклада на Мирос, Милослав Рамсдорф, търговски аспекти на източното партньорство. Ще започна като дам 4 минути на докладчика. Имате думата. Floor is yours for four minutes. Thank you, Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на уважаемите колеги и на представителите на комисията за съдействието, което ми оказаха. Какво е главното послание на доклада? Да се утвърждава и укрепва върховенството на закона и ролята на гражданското общество в страните от е, източното партньорство. колегите изработихме и текста на доклада е и общо 142 изменения и допълнения. Направихме и компромисни изменения. В последния момент също така групата на социалистите и демократите подготви две устни изменения. Господин Куташ от името на социалистите и демократите пък подготви две изменения – които за мен са приемливи. Uh, Спокойно мога да приема тези две изменения и ще кажа защо. Защото тези споразумения са много важно средство в външно-търговската и економическата област, но аз мога да си представя и други подходи, не само помощта. Така че аз приемам изменението, независимо, че то пристигна в последната минута. Що се отнася до Грузия? Грузия е друга тема, съдържаща се в е, предложеното от господин Куташ от името на социалисти и демократи изменения. Грузия е критикувана за нарушаване правата на децата, за употреба на детски труд. Може и да няма общо достъпни сведения в доказателство на тези твърдения, но за мен въпрос от първостепенно значение е за крилата на детето, така че аз не възразявам и срещу това изменение на господин Куташ. Трябва да отбележа при това обаче, че президентът на Грузия, господин Сакашвили, е добър приятел на САЩ, ползваше с уважение демократ, а и приветстван топло от Европейския парламент. Може би помните, когато президентът на Грузия Саакашвили произнесе реч тук, в Европейския парламент. Та, това имам да кажа, е, като завършвам с думите, че една парламентарна реч трябва да бъде като дамска пола. Достатъчно дълга, е, за да обхване предмета, и достатъчно къса, за да остане привлекателна. Надявам се, че до някъде съм успял да изпълня тази задача. Благодаря. А сега спонтанни изказвания. Четирима са се записали за изказване. Господин Мигалски. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Аз съм много удовлетворен, че ни се дава възможност да обсъдим тази тема. Докладът съдържа няколко много ценни момента. Не на последно място се подчертава факта, че Русия се противопоставя на преговорите с крайно отрицателен ефект от това. Това е важно и не бива да се подминава с мълчание – по-нататък казани са неща за отделни държави, в това число Грузия, където положението се подобрява, или пък Белорус, в което положението не е така добро. Но, така ли иначе, сътрудничеството с страните от източното партньорство е, е много важно. И в економическата, и в социалната, и в политическата област. Благодаря. Госпожа Тикал има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Според мен е необходимо да укрепваме партньорските взаимоотношения между ЕС и е, страните съседни на него на изток, особено в областта на промишлената политика, научно-изследователската е, дейност, комуникациите и туризма – Приветствам присъединяването на Украина и Република Молдова към учредителния договор на енергийната общност. Така Европейският съюз ще може да постигне целите си за енергийна сигурност, а ще допринесе и за енергийната сигурност на тези две страни. Аз призовавам за засилено сътрудничество между ЕС и Украина в областта на енергетиката. В това число призовавам за общи проекти за модернизиране на енергийната инфраструктура. Призовавам комисията все така да работи за изработването на стратегия на Европейския съюз за Черноморския регион, имайки значението на този регион в широкия контекст на източноевропейската политика на ЕС. Черноморският регион има огромен потенциал за гарантирането на енергийната сигурност и диверсификацията на енергоисточниците. Господин Секерски има думата господин председател. Госпожи и господа, много е важно Европейският съюз да окаже подкрепа на своите източни съседи, като им даде европейска перспектива и насърчи тяхната европейска интеграция, както политическа, така и економическа. Взаимодействието с страните партньорки. Най-вече следва да се опира на взаимната економическа изгода. Имайки предвид още повече, че Европейският съюз, преживявайки економическа криза, е принуден да търси начини за изход от кризата и тъкмо за това аз с удовлетворение приветствам ново подписаните споразумения. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Либерализацията на търговията с страните от източното партньорство е много важен елемент от нашето политическо партньорство. С тези страни ние можем да допринесем за демократичното развитие е, при тях и за енергийната сигурност като цяло. Ще е, подчертая значението на Европейската стратегия за Черно море. Особено важно е, е как се работи в, по отношение на енергийните структури. Ние се погрижихме за създаването на връзка между Грузия и Европа през Черно море. По същия начин стоят нещата и с Молдова. Там има две оси, по които се създава една такава енергийна връзка с Европа. Господин Пашка е последният. Благодаря, господин председател. Когато говорим за източното партньорство, мисля, че много често се опитваме да получаваме партньорите си, да им даваме съвети как да управляват държавите си. Економическият потенциал на нашето сътрудничество обаче си остава неизползван. Украина е най-големия ни източен партньор или най-важния такъв и трябва да има повече сътрудничество с тази страна, защото то ще доведе до голям економически импулс за Европа. Ако успеем да преодолеем проблемите с визите, много украинци ще искат да дойдат в Италия, в Испания, в Южна Европа и ще искат да посетят като туристи тези държави. Това ще доведе до повече работни места за тези региони. Там има добра средна класа в Украина, която може да си позволи да купува европейски продукти. Има обаче много бариери и те няма достъп до тези стоки. Трябва да премахнем тези бариери и да подкрепим търговията. Благодаря. И аз ви благодаря. И накрая давам думата на комисаря Калас. Господин председателю, за мен беше удоволствие е, да обсъдя с вас политиката към нашите източноевропейски партньори. Искам да благодаря на господин Рамсдорф за инициативата. Искам да благодаря на всички депутати, които участваха в конструктивните дискусии по текста. Не говорим само за търговия стоки, но и е, сътрудничество в други свързани сфери, например защита на капиталовложенията, упростяване на граничните и митническите процедури, намаляване на нетарифните бариери за тър, търговия, както и по-стрикни фитосанитарни изисквания. Миналите месеци бяха доста важни за търговските ни а, връзки с източноевропейските ни партньори. Преговорите по задълбочени и всеобхватни споразумения за свободни, свободна търговия с Украина приключиха през декември. Двете страни възнамеряват да подпишат а, текста на 16 юли, когато се финализира текста от юристите. Сега Украина трябва да създаде общи политически условия, които да дадат възможност за ратифициране на този документ. Не може да има временно прилагане на едно споразумение за асоцииране. Поради това разпоредбите на споразумението за свободна търговия се подписва преди споразумение за а, асоцииране. А трябваше да се чуе и становището на парламента. Първата половина на годината също а, се развиваха добре а, нашите отношения с Молдова, с а, Грузия и а, с други. С тях също започнахме такива задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия. Това се дължи на усилията в предишни години, разбира се. Реформите, които започнаха в подготвителната фаза, сега трябва да продължат. Преговорите на Споразумение свободна търговия или ССТ са само началото на един дълъг процес на реформи. С Беларусия, Беларус, извинете, Азербайджан, Европейската комисия ще подходи по същия начин, както с другите източноевропейски партньори. Европейската комисия обаче смята, че членството в СТО както и други части а, от международните организации, са на предпоставка за по-засилена търговия. Решението за преговори трябва да зависи всъщност от това дали партньора може ефективно и ефикасно да прилага това ССТ задълбочено и всеобхватно. Азербайджан, за съжаление, не може а, да прилага цялостно едно такова споразумение. Двустранните ни търговски отношения с източноевропейските партньори не могат да бъдат разделени от общия контекст, в който са разположени. Това послание е към всички, всички наши съседи. Искам да припомня, че това отговаря и на основните принципи на източното партньорство. По него такива задълбочени и всеобхватни ССТ са част от споразумения за асоцииране и не могат да бъдат разглеждани сами по себе си. Беларус участва дори не във всички части на многостранното сътрудничество, особено, що се отнася до правата на човека. Господин Рамсдорф добре е отразил факта, че Европейският парламент и комисията са на едно и също мнение за търговските отношения с източноевропейските ни партньори. Има много изменения, както чухме, които са предложени. Има и голяма подкрепа към този доклад, което показва, че Европейския парламент е ангажиран да насърчава по-тесни връзки с нашите партньори. Приветствам и ролята на Евронест, парламентарната асамблея, която е, много ни подпомага. Европейската комисия е съгласна, че е необходимо да се насърчава амбициозен търговски дневен ред, което да даде възможност нашите партньори да се променят и да прилагат наистина такъв един дневен ред. Всички знаем, че това няма да е лесно. Затова е важно Европейският парламент и комисията да продължат да работят в тясно сътрудничество. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И сега а, мога само да кажа, че утре в 12.30 ще се гласува по тази тема. Преминаваме към последната точка от дневния ред. Въпросът е един доклад на Франсуа